Тези, които не са чули да кажа, че днес е, отново има инцидент на юг от Сицилия с един тежко натоварен кораб е, над стотина жертви има от този инцидент. Е, бих искал да кажа, да, да кажа че това е един от множеството инциденти в последните месеци и ние в този парламент сме сериозно загрижени от това, което се случва. Е, би трябвало наистина да се намесим, да направим нещо, за да не се случват такъви трагедии около нашия континент.